Okay. So, good morning. Добро утро, уважаеми колеги. Добре дошли на нашето заседание. Днес замествам господин Гуалтиери. Искам да кажа, че тази сутрин е предвидено съвместно заседание на две комисии и съответно можем да очакваме по-голям брой колеги. Нека да разгледаме сега точките в дневния ред – Точка 2. Приемане на дневния ред. Приемате ли го? Приемате го. Добре. Точка 3. Одобрение на протоколите, споменати в дневния ред. Одобряваме ли ги? Одобряваме ги. Нямам съобщение от името на председателя по точка 4. Точка 5. Приемане на календара на нашите заседания от юли до декември 2019 година. Ако няма възражения до края на днешното заседание, проекта на календар ще се счита за прият. Приемате ли да действаме така? Приемате. Добре. Точка 6. За какво става дума? Доклад относно текущите междуинституционални преговори. Тук имам няколко съобщения. Първо, трансграничното разпределение на фондове срещата на върха на 5 февруари. Втори тристранен диалог по тази тема беше проведен на 2 февруари и успяхме да приключим работа по нерешените политически въпроси, особено за условията за отмяна на изискването за нотифициране, що се отнася до маркетинга на инвестиционните фондове, по отношение на премаркетинга относно альтернативните инвестиционни фондове и е, съществуващите срокове по отношение на ПИП дози, особено що се отнася до прилагането им към ПК и ПЦК. Очакваме текста да бъде подложен на повторна консултация в идните седмици, като целта е да има приемане в пленарна зала в е, втората сесия през месец април. Относно е, прегледа на регламента е мир. Тристранен диалог от 5 февруари. С законодателите като цяло се договориха по досието. Има компромис относно продължаването на освобождаването от задължение за клиринг за пенсионните схеми. Текста в момента се финализира на техническо ниво. Ще има повторно допитване до комисията относно временното споразумение. Това ще се случи в идните седмици. На следващо място триалога относно предложението за регламент за оповестяване във връзка с устойчивите инвестиции. Третия тристранен диалог се проведе в Страсбург на 12 февруари. Преговорните екипи разгледаха компромисните предложения, сред които са изискванията за оповестяване, както на ниво продукт, така и на ниво юридическо лице, различните външни измерения, свързани с екологичните, социални и управленски аспекти които проистичат от инвестиционните решения. Следващия триалог ще бъде на 27 февруари. Инвестиционните дружества на 6 и 12 февруари имаше два триалога по този въпрос. Представителите на парламента и на съвет обсъдиха ключови въпроси. Има предварителни компромиси по ключови въпроси, като някои аспекти на възнаграждението, тавана на бонусите, равенството на половете, изискванията за ликвидност, различните екологични, социални, управленски рискове, включването на информационно-технологичните рискове в надзорния процес. Има нужда от допълнителни разговори по ключови теми, като приложеното поле на IFR, правилата за еквивалентност, капиталовите изисквания, така наречените кофактори. Следващия диалог ще бъде на 26 февруари. Обезпечените облигации, триалог от 13 февруари. На 13 февруари, както казах, се проведе третия диалог по тези обезпечени е, облигации, регламенти и директива. Има някои нови аспекти, които бяха е, обсъдени е, като например разширяемата структура на падежа, преходните мерки, и еквивалентността спрямо трети държави. Ще има допълнителни разговори, ще се говори и по различните активи за обезпечение. Относно бенчмарковете, третия тристранен диалог се проведе в Страсбург на 13 февруари. Преговорните екипи постигнаха значителен напредък относно понятията европейски климатични бенчмаркове за преход или преходни бенчмаркове и приравнените към споразумението от Париж бенчмаркове. Преходните бенчмаркове ще се състоят от активи подбрани възосновата на траекторията за декарбонизация, а що се отнася до бенчмарковете приравнени към споразумението от Париж, те ще прегрупират активи възоснова на споразумението от Париж и дългосрочното споразумение за климата. Следващия тристранен диалог ще бъде на 25 февруари. По Прегледа на ЕСЕФН. Първият тристранен диалог се проведе на 14 февруари. Всички страни изразиха своето желание да се работи по цялостен преглед в хода на преговорите. Има напредък по отношение на аспектите, свързани с борбата с изпирането на пари. Има споразумение относно приложното поле, определенията и задачите, свързани с борбата с изпирането на пари. Следващото събиране по темата ще бъде на 21 февруари и ще се концентрира върху останалите въпроси, свързани с изпирането на пари и членове 1 до 38 връзка с Европейския банков орган. Относно Емир, тристранен диалог от 19 февруари, четвъртият тристранен диалог се проведе вчера, 19 февруари. Има голям напредък по темите управление, състава на надзорния комитет и правата на гласуване, Що се отнася до въпросите, свързани с надзора на европейските централни контрагенти, тук също има напредък. Говори се за правомощията на надзорния комитет, участието на ЕСМА в процеса на взимане на решение, дали да е консултиране или да е вариант на някакъв друг тип участие по отношение на централните контрагенти от трети страни. Се говори за процедурата за отказ от признаване и участието на централните банки по този въпрос. Ще има т.е. имаше и първа неофициална дискусия по въпроса от относно статута на Европейската система на централните банки. Ще има неофициален диалог, т.е. официален, извинете, по тази тема, който ще се проведе в едните седмици. Преминаваме към точка 7 във връзка с контрола върху делегираните актове и мерките за изпълнение. Днес ще си говорим за мерките за изпълнение, свързани с така наречените ПИП до ЗИП. Това е 42-я контрол който упражняваме по делегираните актове и актовете или мерките по-скоро за изпълнение. Както знаете, е, всеки път, е, когато започваме е, такъв период на консултации и на контрол, ние подчертаваме важността на това колко е важно да се упражнява наистина качествен контрол, тъй като понякога тези нормативни актове са изключително сложни и изключително технически по своя характер. Смятаме, че широката общественост трябва да е запозната обаче с това, което се случва в работата по тези документи. Днес ще говорим за мерките за изпълнение в рамките на някои ПИП до ЗИП. Имаше изменения по темата, предложени от нашата комисия. Съответно, след тези изменения, някои разпоредби, свързани с ПИП до ЗИП, вече бяха обсъдени в хода на междуинституционалните преговори. Имаше разговори по законодателни предложения, които да улеснят трансграничното разпределение на инвестиционните фондове. Освен това, в края на 2018 година европейските надзорни органи започнаха на, процес на консултация относно ключовите изменения по делегирания акт на ПИП до ЗИП, включително и по ключовите информационни документи. В препоръките си от началото на февруари Европейските надзорни органи заключиха, че процес на консултация трябва да бъде разширен и публикуваха изявление относно презентацията на информацията от предишни оценки. Искам да приветствам господин Габриел Бернадино, председател на ЕОПА, той е тук в качеството си на представител на съвместния комитет на европейските надзорни органи. Тук е господин Свен Гентнер от комисията, ръководител на звено в ГДФИСМА. Искам да им дам думата на всеки от тях за около 5 минути. Предлагам първо да чуем господин Бернардино и след това господин Бентнер. След това ще дадем думата на колегите. Първият е господин Бернардино. Заповядайте. Um, to... Много ви благодаря, господин председател, за възможността да съм днес сред вас. Благодаря, разбира се, на членовете на Европейския парламент. Както казахте, тук съм в качеството си на председател на съвместният комитет за 2019 година. За мен е удоволствие да мога да ви осведомя за текущата ни работа по делегираните актове относно документите за ключова информация за, за ПИП до ЗИП. Целта е да се увеличи прозрачността и възможността за сравняване на документите. Поразгледахме възможността за стандартизиране на сбити документи, предоставящи нужната информация, която следва да бъде разкрита разглеждахме възможността за хармонизиране на този вид документи, тъй като е очевидно, че, че много голям брой национални системи за изготвяне на документи с ключова информация няма да помогнат, особено в контекст на единия пазар и на трансграничната стопанска дейност. Също така сме поели ангажимент да преразгледаме съществуващият е, регулаторна рамка, там където има нужда, за да може да се прилага към всички видове пип до зип. И също така е много важно, колкото и да, е, да са сложни правилата, да работим за тяхното усъвременяване възоснова на практическият ни опит и разбира се, да разгледаме кои разпоредби дават добри резултати и кои не. Знаем, че заинтересованите страни изказват съмненията си за някои от съществуващите разпоредби. Разгледахме техните оплаквания. В някои случаи беше възможно да пристъпим към процедура на въпроси въпроси и отговори, за да дочистим някои технически аспекти. При след това решихме, че най-добрият метод на работа ще бъде да се предложи някои целенасочени изменения на делегираният акт към PIP до ZIP. И така през ноември миналата година при предложихме някои изменения относно сценариите за постигнати резултати. Смятаме, че там трябва да се постигне напредък в сравнение с публикуваното в момента. Това е част от документите, изключваме информация, които създават най-сериозни опаснения. Предвиждаме също така и промяна в, в рамките на консултациите за да не се дублират оповестяването на информация относно ПИП до ЗИП и ПК и ПЦК. Защото това би било смислило цялостната идея на делегираният акт. Към момента се предвижда, че не бива информация, която се предостави в, в документите с информация, да се смятат за възможно най- до подобни сценарии, но много често потребителите продължават да ги смятат за такива. Възможно е сценарият, който е представен в документите, документите с ключова информация, да не отговарят в достатъчна степен на реално предвидимото, т.е. могат да се представят прекалено положителни предвиждания за някои пазари. Като цяло, Солни страни са съгласни с нас, но едновременно с това ни казаха, че няма как лесно да променят своята методология и за това ни предлагат да направим изчерпателен анализ на альтернативни варианти. За някои специални видове е, пип до зип всички заинтересовани страни са съгласни, че най-надежната информация ще бъдат предишните резултати, постигнати със съответния пакет инвестиционни продукти. И накрая, въпреки че се основаваме преди всичко на сценарии, за възможни резултати. Някои от ползвателите на документите искат също така да им се предоставят във всички случаи и информацията за предишните резултати на пакета. Разгледахме всичките тези реакции. Също така се, се спряхме и на очакванията на законодателят за резултатите до 2021 година. И в резултат на това, през началото на февруари публикувахме работен документ, с който стигаме до извода, че няма смисъл да се предлагат подобни целенасочени и ограничени изменения, но едновременно с това трябва да се направи всичко възможно, за да няма неправилно тълкуване на представените в момента с ключова информация възможни варианти. Ето защо ние насърчаваме един последователен подход, инструмент, за да може инвеститорите да използват цялата нужна информация преди да се стигне до преразглеждането на делегираните актове. Много е важно инвеститорите на дребно да са наясно с ограниченията на данните, които им се предоставят. В документа ни от февруари се предвижда и по насочен на преразглеждане на регламента още през тази, тази година и възнамерявам да се спра на някои от основните е аспекти, които ще бъдат преразгледани, като например постигнатите резултати и разкриване на информация относно но, разходите, т.е. каква е методология, която се използва при определене на разходите, тя би следвало да бъде доизяснена. Ще предоставим и собствените ни анализи относно документите, включват информация, за да можем да се спрем на различните методи за изчисляване на възможно най-добрите и миналите резултати, постигнати с пакет от инвестиционни, инвестиционните пакети. Очевидно, е, че в някои случаи трябва да се постигнат по-добри резултати на второ равнище за потребителите. И когато това може да бъде постигнато чрез определени промени, ние ще ги предложим. Предвид широкото обхват на регламента и фактът, че документи включва информация се прилагат с различен вид от документи, може би не след да се въведе известна диференциация за различните видове пип до зип, като се, има, като се спазват, разбира се, основните принципи за оповестяване на информацията и разбира се възнамеряваме да тестваме сред потребителите е, всички видове съществуващи документи. Целта разбира се е да имаме да, да не забравим основната цел на регламента, именно да предоставим на потребителите по-лесен достъп до разбираема информация. И в, в, в тези наши усилия, разбира се, се радваме на всякаква обратна връзка от страна на Европейския парламент за това как може да се подобри прозрачността и с, с, сравнимостта на документите, за да могат да работят по-добре за потребителите. И накрая ще, се, ще подобрим ще потвърдим, че ще има изменения на ПИП дозип. Ще са нужни и някои по-дребни промени, за да се гарантира съв... предоставянето на и същи документи при всички видове документи. Трябва да могат да се прилагат тези принципи и към ПКПЦК, е за да могат потребителите да сравняват всички продукти, които са на тяхно разположение. Благодаря ви, господин Берна... Бернардино за встъпителните думи. Добро дошъл сред нас в качеството ви на председател на съвместният комитет на надзорните органи. А сега там думата на следващият ни гост. Благодаря, че ме поканихте да обсъдим следващите стъпки по регламента за ПИП до ЗИП. Комисията подкрепя последните изменения, що се отнася до времето на тяхното въвеждане. Би трябвало да имаме достатъчно време и ПИП до ЗИП да работят по-добре. Сега ще помислим и как точно да структурираме бъдещата си работа. На първо място Съгласен съм с Европейския парламент, че при ПИПДОЗИП трябва да имаме стандартите, които се прилагат и при ПК и ПЦК, що се отнася до разгласяването. За нас и остава много важна ролята на инвестирането. Разбира се, покритието на толкова разнородни продукти прави проекта за ПИП до ЗИП много предизвикателен и технически и политически но техническите трудности не трябва да ни отвличат от основната ни цел. Неведнъж са ни казвали, че не трябва да следваме подхода на силозите в финансовия регламент, трябва по-скоро да разглеждаме продуктите и оповестяването от гледна точка на инвеститора. Пип Дози прави точно това. Следователно не трябва да се питаме за сравнимостта на обхвата на регламента, а да мислим за практическите решения на проблемите, на които сме се натъкнали. Според нас трябва да предприемем следните стъпки. 2019 година да разрешим всички проблеми на ниво 2. Габриел Бернардино вече говори за резултатите от консултирането на европейските надзорни органи както и набелязаните проблеми. Ясно е, че ЕНО ще разработят технически решения на проблемите, които все още съществуват, но си остават основни въпроси, свързани с сценариите за изпълнение. Това са проблеми, които трябва да се решат още тази година и ние се надяваме да работим в тясно сътрудничество с Европейския парламент, за да има и политическо разбирателство. Иска ни се а, да избегнем няколко кръга от промени по ниво 2 на ПИП до ЗИП. Комисията, освен това, мисли, че наистина трябва да има обхватен преглед на ПИП до ЗИП 2019 година. Това ще е основата и за ПК и ПЦК, както и альтернативните инвестиционни фондове, за да могат да прилагат ПИП до ЗИП от края на 2021 година. При регулаторните технически стандарти също ще направим един по-обхватен преглед на ПИП до ЗИП. Ще направим преглед и на временното изключване на ПК и ПЦК по регламента за ПИП до ЗИП. След като имаме съгласие по промените на ниво 2, ще изработим доклад и ще предложим промени в рамката на ПК и ПЦК за да може да се изработят ключовите документи по него до края на 2021 година. Имаме и новия график на Европейския парламент. Това означава, че би трябвало промените по ПК и ПЦК да започнат още от до година. Освен това, ние ще разгледаме всички елементи на регламента и след като въведем – преразгледаните регулаторни технически стандарти ще започнем проучването и тестването на ключовите информационни документи или КИД. Няма смисъл това да се прави по-рано, защото промените всъщност ще бъдат въведени до година. Необходимо е първо да има консултиране. Накрая, когато проведем обхватния преглед – на ПИП до ЗИП, ние трябва да следваме един по-широк подход, а не само да разглеждаме кид в изолация. През последните няколко години имаше няколко промени, що се отнася до информацията за крайния инвеститор, не само при ПИП до ЗИП, но също така при МИФИД и директивата за застрахователното посредничество. Сега би трябвало да се запитаме дали методите работят добре заедно или различните подходи водят до объркване. Този анализ трябва да се извърши паралелно с прегледа на ПИПДОЗИП и възможните промени в рамката. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на Свен, благодаря на Габриел. Сега преминаваме към нашия преговорен екип – ще се обърна към госпожа Берез. Нека чуем нейните точки и след това ще чуем и колегите. Благодаря ви. Според мен е важно в рамките на текущият мандат да сме наясно с това докъде сме стигнали по ПИП-ДОЗИП. От друга страна, разбирам и желанието на Европейската комисия да има само един пакет от делегирани актове. И всъщност резултатът от това ще бъде, че тези, този пакет ще бъде разгледан от следващият мандат, по време на следващия мандат на парламента. Съвсем нахвърлено ще се спра на няколко елемента. Свен Гертнер спомена другите текущи законодателни пакети или пакети, които бяха преразгледани и които могат да повлияят на пиптозип. Може би нещо не чух, но не чух, не го чух споменава проспектите, а ми се струва, че все пак си заслужава да се запитаме дали проспектите не бива да са някакъв вид ключов документи или кит, или поне нещо подобно. В крайна сметка, доста малко са регулаторните документи на, в областта на финансовите пазари, чиято цел е да разяснят предоставят ясна информация на дребните инвеститори. А цялата логика на пазар, капиталовите пазари е да разширим достъпа до тези капиталови пазари на нови субекти на инвеститори, които по принцип не са професионални инвеститори. И от тази гледна точка възможността за сравняване на документи на продукти е много важен аспект. Знам, че не е лесно. Ежедневно получавам а, писма от а, управляващи пенсионни фондове или инвестиционни фондове, които искат а, повече яснота. Но нашата задача като законодатели е да настояваме за тази възможност за сравняване. Между време, имаш няколко висящи въпроса, на които бих искала да се спра. Първият е свързан с сценариите е, за резултати и в частност е, за резултатите от миналото. Това беше един е, вълнуващ дебат, който продължава да се води сред преговарящият екип. И смятам, че имаме нужда от малко повече яснота. Някои заинтересовани страни искат да изобщо няма такива, дори пък казва, че няма проблем на 100% да ги предоставя. Така че можете ли да ни кажете как си представяте вие този въпрос, за да няма подвеждаща информация, особено от гледна точка на предупреждението, което възнамерявате да споменете. На второ място, аз не бях съгласна с посетител на Европейския парламент за приравняване на КИТ с информацията за ПК и ПЦК. Според мен тази мярка е безсмислена, така че е, смятам, че и комисията и надзорните органи трябва да направят всичко възможно, за да спазват спазени сроковете от две години и възможно най-бързо, дори и преди изтичането на крайния срок от две години може да постигнем някакъв напредък, ако това е възможно запазената марка на капиталовите пазари по отношение на древните инвеститори, именно ПК и ПЦК, всъщност се оказва извън общият подход, основаващ се на ключовите информационни документи. Господин Кентнер, споменахте евентуални промени в документите на второ равнище. Може да ни кажете къде си ги представяте? Също така, настоявахме за повече съгласуваност с другите документи, като например сравнимост с включване на проспектите и сравнимост с информация, която се предоставя в рамките на ПК и ПЦК. И още нещо, за което съм изключително недоволна, е фактът, че законодателя искаше да има регулаторни технически стандарти, за да може в рамките на ключовите информационни документи да има информация за информацията, която да позволява тълкуване за потребителите. за е, ESG критериите но а, междувременно очакваме из, изчерпателната номенклатурна е, структура, която на този етап не може да бъде изготвена, така че този подход не е разумен и по принцип по никакъв начин не отговаря на един от основните постижения на тази комисия, а е именно прилагане на резултатите от, високо, от групата на високо равнище. Така че се надявам, че древните изменения, които смятате да предложите по е, кит до края на годината ще вземе предвид това изискване на първо равнище от страна на законодателите, като това послание го отпращам е, както към Европейската комисия, така и към Европейските надзорни органи, които непрестанно ни обясняват, че това не е в техните правомощия. Стига вече крайно време е да се постигнат някакви резултати в това отношение. Благодаря ти, Перванш. Благодаря. Сирпа пиети Кайнен ще си изкаже от името на НП. Благодаря. Благодаря за изказванията. По много неща ще трябва да се договорим. В началото приравняването на всичката информация за потребителите в рамките на различните регламенти, модела за това. Благодаря на Перванш за това, че говори за проспекта, тъй като това е майката на всички чудовища, както обикновено казваме тук вече се създават някои затруднения. Спомням си, когато започнахме да преговаряме по това досие за ПИП до ЗИП, комисията ни обеща нещо. И ние се съгласихме с това обещание, а именно ключовите информационни документи по това досие да представляват модел. Договорихме се да има ясно представяне на информацията с ключов характер и това ясно представяне да се превърне в модел за всички типове продукти, независимо дали те са по-рискови или не. Парламента иска да прокара това свое виждане и желаем всичко най-добро на комисията – Надяваме се, че комисията ще вземе предвид е, КИД по ПИП до ЗИП. Естествено, трябва да има известни подобрения. На следващо място. Миналите резултати. Тук няма да навлизам в подробности, защото много дълго сме говорили по всички тези теми. Е, сигурна съм, че комисията много добре знае за какво точно става дума. Мнозинството сред нас е разтревожено и смята, че миналите резултати, дори и да са информация, която се изисква от потребителите, в крайна сметка не е точния начин да се действа. Предоставянето им не е точния начин да се действа, тъй като надежността не винаги е гарантирана и може да има недоразбиране и, и трябва да се избягва предоставянето на такава информация. Освен това, миналите резултати и предупрежденията, свързани с тях, не гарантират бъдещите евентуални резултати. Знаете, че по някакъв начин нещата приличат на следното. Да дадем на потребителя пакет цигари и да кажем, че ако го изпуши, може и да има някакъв резултат в бъдеще, но може и да няма. Трудно е да се прогнозира за бъдещето възоснова на математически модели, още повече ако тези модели се основават на тенденции от миналото. Нещата стават несигурни и не мисля, че това е начина да се действа. Някои казват, ако в миналото имаш лоши резултати, като цяло унищожаваш продукта и съответно не се дава информация за него. Няма да се използва съответната информация и за маркетинга на съответния продукт. Тук се пораждат въпроси, помислете. Имаше коментари относно регулаторните и технически стандарти, RTS. Мисля, че тук комисията следва да предприеме стъпки. По отношение на конкретното предложение и дебата, който водим, мисля, че това е начина да се действа. Аз подкрепям предложената стратегия. Временно изключение, добре, но трябва да се каже ясно, че ПК и ПЦК ще бъде включен и това ще бъде основния модел за предоставяне на информация в бъдеще. Нека да не започваме да раздробяваме регламента на различни места и в крайна сметка да стигнем до един невалиден модел. Благодаря. Благодаря Сирпа за позицията. Следващия оратор трябва да е от ЕКР, но не виждам представители на екара тук. Значи рета е на Алде. Госпожа Виеринг току-що дойде. Тя се опитва да си събере мислите. Готова ли сте да се изкажете? Да, благодаря. Имаме един въпрос. До каква степен включването на оповестените данни ще окаже въздействие, положително или отрицателно, на способността да се правят пълни доклади относно разходите, както по отношение на различни фондове, така и по отношение на застрахователни продукти. И какви заключения можем да извадим от прегледа на ПИП до ЗИП. Много ясни и конкретни въпроси. Благодаря. Зелените Свен Гиголт е тук. Имаш думата. Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че съм съгласен до голяма степен с казаното и най-вече с подчертаното от Сирпа, що се отнася до миналите резултати. Искам да кажа, че В рамките на консултациите се стигна до конкретен резултат, когато се търсеха лица, които да проявят интерес към такава информация. Не съм изненадан от конкретния резултат. Естествено, че ще има хора, които ще искат да получат достъп до конкретните данни, но тук основно говорим за инвеститорите на дребно. И дори да включим някакво предупреждение относно миналите резултати, е, каква е гаранцията, какво ще бъде економическото поведение на един обикновен човек? Можем да включим някакви цифри и да кажем, нека да се надяваме, че миналото ще е добър предвестник на бъдещето. Съответно, продукти, които в миналото са били с лоши резултати, няма да се пускат на пазара и обратното ще се случи с онези, които имат добри резултати. Само, че тук не можем да говорим за традиционни стратегии, свързани с маркетингов материал. Това е обществена информация, в крайна сметка. Какво можем да кажем на обществеността? Ако инвестирате в продукти, за които не се знае каква стойност имат, то това не трябва да се основава на информация, която е несигурна по своя характер. Тук има добър и лош сценарий. В крайна сметка трябва да се дава информация, която да отчита факта, че бъдещето никога не е сигурно. Затова имам въпрос. Относно желанието на институционалните инвеститори – Знаете, те искат да получават данни за изминалите резултати, но може ли това желание да се отчете, да се откликне на него чрез включването на информация в документи, които са насочени към обикновените хора? Трябва да се каже, че може да се намери информация за изминалите резултати на конкретен продукт, но тази информация не трябва да се включва в продукт, който е регулиран на ниво ЕС. Аз съм съгласен с колегите и най-вече с перванш. Не трябва това законодателство да се разрушава поради отчитането на специфични интереси. Благодаря, Свен. Не виждам представители на Обединената левица, които да искат да се изкажат от името на СПД. Също не виждам. Някой друг иска ли да каже нещо? Искате ли да се обърнете към нашите гости? Няма желаящи за изказвания, затова ще дам думата на Габриел и на Свен да отговорят. Няколко коментара и от мое име. Преванш каза нещо изключително важно. Ако съюза на капиталовите пазари означава нещо изобщо, то ние би трябвало да гарантираме защита на инвеститорите от всякакъв характер, особено инвеститорите, които са физически лица, дребните инвеститори. Е, истинския съюз на капиталовите пазари трябва да защитава всички инвеститори. Информацията, която се предоставя е изключително важна. На второ място, трябва да има общ подход, за да имаме е, и е, общи позиции от страна на пазарите. за да има общ подход по отношение на дружествата, които действат в презграничен план, трябва да има предоставяне на еднаква целенасочена информация. Инвеститорите трябва да знаят каква информация се предоставя и от кого. Много въпроси изникват. Сирпа каза нещо много хубаво. Майката на всички чудовища, фраза, която ще използваме и в бъдеще. Значи важни са въпросите за малките инвеститори, информацията, сроковете, въпроса за данните от миналото, естествено, резултатите от миналото, как ще се е, дава информация на потребителите и регулаторните и технически стандарти. Първо, господин Бернардино, за 3 минути. Благодаря ви. Ще имам предвид е, направените коментари, наблюдения по няколко точки. Първо за най-доброто изпълнение. Ясно е, че това е много важна тема. Но ще бъда пределно ясен. В хода на консултацията, извинете, прекъсва председателя, много ви моля, колеги, да, съм думата на господин Бернардино. Ако трябва да разговаряте, направете го отвън. Заповядайте. Благодаря, господин председател, и тъй за най-доброто изпълнение. Консултацията, резултатите бяха пределно ясни. Обръщам се към теб, Свен. Не ставаше само дума за заинтересованите. Ние знаехме позицията на индустрията, честно казано. Разбирам защо апелираш и за предпазливост, но от потребителските организации, организациите на дребно, ние видяхме, че за тях най-доброто изпълнение е изключително важна цел, така че ние ще се погрижим за това. Аз самият мисля, че ако информацията за най-добро изпълнение е стандартизирана и обективно представена, тя е важна информация, но разбира се, трябва да бъде придружена от съответните дисклеймери. Същевременно, нека си го кажем открито, няма методика и за бъдещото изпълнение. Няма методика, която да ни дава такава прогнози... прогнозируемост – Струва ми се, че тук може да има различни гледища, но все пак може да се направи нещо смислено за потребителя. Аз съм напълно съгласен, трябва да има тестване с оглед на потребителя, да се знае какво той може да използва. Изключението за ПК и ПЦК, аз съм напълно съгласен с Перванш и други. Това трябва да се направи възможно най-скоро, защото не само потребителя не разбира, когато има два различни документа, но и опираме до равните условия. По файла за PIP до ZIP имаме едно третиране. Всички застрахователни продукти се отнасят до ПИП до ЗИП, докато за взаимно осигуряване не. И това не е правилно. намаляването. Ние разбираме, че това все още трудно се разбира от потребителите. Тук ще работим по разходите по сделките. Тук също като чили методиката води до някои отрицателни стойности. Ние сме убедени, че това се дължи на доброто или лошо изпълнение на методиката, но е важно да се имат предвид и активите с по-ниска ликвидност на пазара. По критериите за економическо, социално и управленческо поведение. Нека кажа, че ако един доставчик представя продукт, при които тези критерии ЕСУ са изпълнени, това вече е на лице – ако се включи към ключовите информационни документи. Ние зададохме основните параметри. Доколкото разбирам, комисията иска да подходи по-разширено. Това, което се работи сега по таксономията, по екоетикетирането, всичко това трябва да доведе и до ясно етикетиране на ПИП до ЗИП – от самото начало. Освен това, би трябвало и на потребителите със сигурност да се даде нещо, което те разбират. Инвеститорите на дребно, напълно съм съгласен, Брайан, това е много важно съображение. На нас ни трябват потребители и на дребно в Европа. Не можем да разчитаме само на останалия вид инвеститори – затова и много се радвам, че имаме ПЕП и ние със сигурност ще разработим ключовите информационни документи за този вид продукти. Защото едно от големите предизвикателства при пип Дозип е, че имаме най-различни продукти – краткосрочни, средносрочни, живото застраховащи Необходимо е наистина да се изработват продукти според специфичните нужди, без да забравяме за сравнимостта. Благодаря, Габриел. Свен. Благодаря, ще бъда съвсем кратък. Едва ли има какво толкова да добавя. По критериите за ЕСО мисля, че тук трябва да работим стъпка по стъпка. Ние имаме регламента за разгласяването, имаме таксономията на етикетирането и възоснова на това ние можем да подобрим и разгласяването при ключовите информационни документи. Но ние смятахме, че трябва да се избегне дублирането от гледна точка на графика, а при законодателството точно това искаме и да направим. Ние искаме да мислим като инвеститора какво се случва при закупуването на продукт, какъв вид информация се предоставя чрез проспекта, чрез кит. Но всичко това трябва да се разглежда едновременно, а не само за себе си. Разбира се, ние ще изработим и своето проучване, но за жалост това отнема време винаги. Разходите и изпълнението при разгласяването, мисля, че тук все още трябва да се работи. Понякога се оказва, че има липса на информация, за съжаление. И пип до зип могат да помагат, но ние наистина трябва да поработим върху този проблем – Жалко е, че на този етап все още не разполагаме с цялата информация. Изпълнението в миналото. Тук трябва да видим какви са техническите решения. Така както тълкуваме е, ниво едно, тук не може да се включи само миналото изпълнение. Може би трябва да има някаква комбинация – също така трябва да се придържаме към един и същ формат за всички, защото ако сега решим да отворим документите по ПИП до ЗИП и имаме различни формати, това няма да е решение за никого. Много ви благодаря наистина и на Габриел, и на Свен. Това, разбира се, е много важна тема. Ние научихме своите уроци от успехите и неуспехите на Пипдозиб в рамките на нашия мандат. Ще се работи през следващите години. Ясно е, че това ще е много важна тема за бъдещата комисия в Европейския парламент. Много благодаря. Оценявам вашето участие. След една минута започваме гласуването. Много ви моля, колеги. И още нещо първо ще гласуваме само за комисия ЕКОН, преди да се присъединим към колегите от бюджетната комисия. So let's go to a test. Let's go to a test. Uh, the vote is open. И тъй, нека гласуваме. Моля, гласувайте. Само членовете на Комисията по економически въпроси, ако обичате. Само членовете на ЕКОН. Другите могат да ни гледат. That's always the position. So how are we on numbers? The machine will tell if there's too many, so you close the vote. So we're going to close the vote. Край на гласуването. Продължаваме, така ли? Добре. Имаме четири гласувания за членовете на ЕКОН. Първо Емир. списъка на изключените от обхвата му субекти. Параграф 1, нека гласуваме анблок. Параграфи 1 и 2 заедно. Съгласни ли сте за, против? Въздържали се, приема се. Позоваване 1 до 7. Да ги гласуваме заедно. Съгласни сте за, против? Въздържали се, приема се и съображения А и Б да гласуваме блок. Съгласни сте за, против, въздържали се, приема се. И накрая гласуваме цялата резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 42 гласа за, никой не е против, има въздържали се. Следващото гласуване Параграф 1 и 2, нека гласуваме заедно. Съгласни ли сте? Да, за, против, въздържали се, приема се. Съображения Едно до 7. Нека ги гласуваме заедно. Съгласни ли сте? Да. За. Против. Въздържали се. Приема се. И съображения А и Б да ги гласуваме заедно. Съгласни сте? За. Против Перванш, вие за ли сте или против? За. Приема се. И целият текст. Моля, гласувайте. Имаме двама члена от НП в повече. Все още един е в повече. Сега всичко е наред. Край на гласуването. 44 гласа за, няма възражения и 6 въздържали се. Третата препоръка за ранен отказ от възражение. Параграф 1 и 2. Амблок за. Извинява се председателя. Това е първата процедура. Мар параграф 1 за, против, въздържали се, приема се. Позовавания 1 до 7 заедно за, против, въздържали се, приема се. Съображения 1 А и Б заедно за, против, въздържали се. И сега по именно гласуване, моля гласувайте. Пак един член на НП в повече двама. Сега всичко е наред, край на гласуването. 45 на 7 гласа, 0 против, 7 въздържали се. И следващия документ по ранния отказ, параграф 1 и 2 за, против, въздържали се, приема се. Позоваване 1 до 7, амблок за, против, въздържали се, приема се. Съображения и Б заедно А, за, против, въздържали се, приема се. И накрая гласуваме целия текст. Моля, гласувайте. Отново един НП в повече. Край на гласуването. 45 за, никой не е против, шестима въздържали се. Благодаря, колеги. Едноминутна почивка преди всички колеги от Комисията по бюджет да дойдат при нас. Заповядайте.